Good morning, colleagues. Please take your seat. Добро утро, колеги, моля. Заемете местата си. Време е да започнем. Welcome, everybody, on the second day. Добре дошли на всички на втория ден на заседанието на Комисията по граждански права и свободи. Ще Заседаваме до 12.30 днес и имам съобщение. Вчера координаторите решиха да се проведе изслучване за ситуацията в Унгария на 9 февруари. Ще бъде е, проведено изслушването и ако няма възражение, приемаме, че, групата, че комисията приема предложението. А сега Пристъпваме към дневния ред, член 20, точка 21, представена на проекта от доклада на нашият колега Папа Николао за техническите изменения, предлагани от комисията на Шенгенския граничен кодекс. Давам, давам думата за коментари на докладчика и след това ще ви дам думата за дискусия. Заповядайте, господин Папа Николао. Добро утро. Действително става дума само за техническо изменение на Кодекса на шенгенските граници и Конвенцията за прилагане на на споразумението. От 2006 година измене, има изменения както в законовата рамка, така и в практическото приложение. Прието беше, е, беше кодекса, беше разработена системата 6.2 и влезе в сила регламента Frontex. Е, като се отчитат е, опита на практика на страните е, членки е, комисията счете, че е необходимо да се въведат известни изменения в регламента, така че да се отразят съответните изменения и в практиката, и в законодателството. Благодаря за сътрудничеството на всички докладчици в Сянка, Боско, госпожа Вехбер, господин Кирков и останалите. Благодаря и за коментарите, които ще отчета. Благодаря и на секретарята за отличното сътрудничество по време на целия процес на изготвяне на доклада. Благодаря и на полското председателство, с което поддържахме отлични комуникации и се надявам, че така ще бъде и с датското председателство. Съобщението на комисията за повторно въвеждане на контрол, на граничен контрол. Имайте предвид, че не става дума за това, нито, не става, нито пък говоря и за второто съобщение на комисията за граничен контрол. Господин е, Коелю ще има доста трудна задача там да се измени член 23, но не, това е нашата задача нас. Сега в този технически е, доклад е, се коментират някои разпоредби за проверки на граничните пунктове и искам да изтъкна, изтъкна някои е, ключови моменти. Първо, комисията и съвета обсъждаха как най-добре да се отчете периода, в който един, едно лице престоява в страна членка. Много страни членки изчисляват този период по различен начин и имаме много примери за разминавания. Така че комисията и съвета, а и ние се опитваме да направим системата по-лесна а също така и по-лесна за техническа поддръжка. Новия, новото предложение ще бъде действително много ефективно. Първо, по начина по който се изчислява престоя в дни, а не в месеци, така че да няма разминавка между страните членки там, когато се брои 30 или 31 дни. Второ, времевата рамка се мести. Тоест, ако някой влезе на 1 юли, броим назад 180 дни, за да видим дали това лице е пребивавало в е, страна членка. Ако той е пребивавал 80 дни, е, остават му още 100. Е, това е идеята на местенето на времевата рамка. По този начин знаем точно колко дни е пребивавало лицето и колко му остават. Благодаря на комисията за всички пояснения по работата по доклада. Благодаря за документите, които ни предоставиха. И изрични благодарности на представителя на комисията господин Фамиел Луч. Изменение 14 се опитваме да направим нещата още по-ясни, да няма обърквания. Второ, при изготвянето на доклада подчертахме и е, нуждата за спазване на основните права, особено на непълнолетни лица. Това са Изменение 16, 27, 28. В изменение 17 се опитваме да хармонизираме регламента с вече приетите директиви, за да има съответствие между текста за правата на лицата да получават е, информация, било то в писмен вид или по друг вид. Също е, се предвижда клауза, която позволява на страните членки по отношение на правата на свободно предвиждане на лицата. да има отделна, отделно платно при преминаване на граничните пунктове, защото много често знаците са, не са достатъчно ясни. Става дума да се направи разграничение между лицата, които преминават с виза и без виза. Надяваме се, ние предлагаме един вид решение. Комисията може би ще намери други а, предложения. Ние предлагаме да се изпише не, не се изисква виза. Така че да има ясно, ясно а, обозначение. Това са изменания 18 и 19. Също предлагаме изменено наименование на съвместните гранични или общите гранични пунктове, за да има отново разграничение между гранични пунктове между страни членки и гранични пунктове между страна членка и трета страна. Полското председателство искаше да има известна гъвкавост между за да може да се направи разлика. Предложението на комисията иска да се разпишат е, всички подробности, но от друга страна, в края на краищата, на практика не може е, в толкова големи подробности да се разпишат изискванията, затова се опитваме да намерим равновесие между предложението на комисията и желанията на страните членки по отношение на възможността да се сключват двустранни споразумения. Т.е. комисията да има правомощия да проверява дали тези споразумения съответстват на европейското законодателство и да дава окончателно разрешение за тях. А, така. Тоест, страните ще имат право да се договарят с трети страни, страните членки, но и комисията ще може да упражнява съответният контрол. И нека да поясня, че включваме клауза. Госпожа Вебер има отношение към това. Клауза за пълна забрана за предаване на трети страни е, на данни на граждани от Европейския съюз за целите на граничен контрол. Има споразумения, примерно, между Полша и Обединеното кралство или Унгария и Харватия, смятаме, че един такъв текст ще подобри функционирането на шенгенското пространство. В е, изменение 30 се говори за възможността на страните членки да дават възможност на граждани от трети страни да се регистрират, когато пребивават. тази клауза всъщност не работи и, и има предложение от комисията да отпадне напълно. Но е, някои страни членки искат този е, член да остане и за това ние предлагаме да го включим като факултативна възможност, не като задължение. Като разбира се, оставаме на страните членки да решат дали искат да се възползват или не. Е, изменение 26 в формулира граничния, контекста на граничен контрол. Има и други изменения, свързани с комисията и статистика за функциониране на изпълнението на кондекса за шенгенските граници, а също има и две нови дефиниции, изменение 9 за граничните пунктове и дефиниция за съответните служители. Надявам се, че не бях прекалено обстоен. Благодаря. Сега давам думата на представителя на комисията, господин Лоци. Благодаря. Добър ден. Първо, макар че това е едно техническо предложение, не можем да кажем, че то не е важно. Напротив, измененията, които предлага комисията, са много съществени, много важни, защото те ще дадат е, възможност да се ускорят е, проверките по границата, да се премахне излишната бюрокрация, да има правна сигурност за пътуващите и за граничните служители Въпроса с периода на престой действително в момента се изчислява по различен начин, а също така ще бъдат осъществени и економии от мащаба. Също се подчертава колко важно е да се спазват основните права при изпълнението на гранични проверки. Много сме благодарни на докладчика за отличната му работа. И като цяло мога да кажа, че поне на пръв поглед е, комисията ще може да се съгласи с голяма, с огромното мнозинство от е, предложенията. Мисля, че сме работили отлично. Предложените изменения са много прагматични и сме много благодарни за положителния ви принос. Комисията също, когато се дискутира предложението в съвета, подчерта, че предложението е техническо и то включва въпроси от много различна материя. 12, 20 изменения на 20 различни члена. Затова е много важно да не се разпростираме по време на обсъждането в съвета бяха подадени нови идеи, напълно основателни понякога, но ние настоявахме да се ограничим до предложените изменения, защото иначе просто никога нямаше да свършим. Затова призовавам всички да си наложат известна самодисциплина, когато предлагате изменения и да се придържаме към нашите предложения за момента. В бъдеще ще дадем и следващи изменения. За момента, за да може да действаме бързо, трябва да се ограничим. Отново благодаря на докладчика, че той също спази тази самодисциплина в голяма степен. Благодаря и се надявам да продължим да работим добро сътрудничество. Благодаря господин Луц от името на председателството господин Ларс Велман. Благодаря и добро утро. Председателството би искало да уведоми членовете на тази комисия, че работата по това предложение е доста напреднала в съответния ресорен комитент всъщност първото четене ще може да мине още преди края на нашето председателство. Председателството е убедено, че това ще може да стане но ние, разбира се, сме длъжни да изчакаме постъпването на всички предложения за изменение. Ние сме съгласни с комисията относно обхвата на измененията. Председателството също се опитва да се съсредоточава върху материята, в която и комисията предлага изменения, защото е много важно измененията на кодекса за шенгенските граници да бъдат приети и прилагани колкото може по-скоро. И господин Папа Николао каза нещо, което ние можем само да подкрепим става въпрос за изчисляването на срока, за който може да се разреши пребиваване. Всъщност нашата цел е да помогнем на пътуващите. Става въпрос за изменение на член 5 алинея 1. Става въпрос за пътници, които не се нуждаят от виза, както и лица от трети страни, които са длъжни да, да притежават виза. Ето за, визи. Ето за това трябва да се промени кодекса съгласно новия текст на член 5. И вероятно ще трябва и други визови разпоредби да се изменят. Благодарим на господин Папа Николао за отличното сътрудничество с него и се надяваме, че през следващите месеци ще доведем до успешен край това досие. Благодаря госпожа Поскорте. Благодаря. Нека да започна с благодарности към колегата Папа Николао. Много конструктивно и добро бе сътрудничеството ни. Нямам много какво да добавя. Действително, приоритетът е свободното придвижване на хора в, свобо... в шенгенската зона а, също отговорностите ни за опазване на общите вътрешни граници с а, принципите на солидарност и споделяне на задълженията. Това е изменение четвърто, също изменение шесто. Голяма част от измененията ще бъдат подкрепени от социалистите и демократите. Проблематично ни е изменение там се разписва възможността страните членки да приемат със законодателство задължение граждани от трети страни да се регистрират, когато е, присъстват в страната. Комисията искаше да отпадне този текст и е, ние също бихме искали да се поддържа тяхното първоначално предложение. Госпожа Вебер. Thank you very much, Madam Chair. Um, благодаря, госпожо председател. Всички казват, че това е доклад от технически характер, но всъщност много често дяволът се крие в детайла. И това, което на пръв поглед изглежда твърде технически и специализирано, в крайна сметка може да се окаже от много голямо значение – ние искаме да защитим интересите на държавите членки, но искаме да защитим и правата на пътниците, които влизат на територията на Европейския съюз. Благодаря на господин Папа Николао за начина по който той е подходил към тази тема. Той работи много добре с нас, докладчиците в Сянка. И резултатът от е, тази е, работа намира израз в доклада. Става дума за един много добър подход, който беше изработен в рамките на много заседания. Имаше и заседания на двустранна основа и мога да кажа, че можем е, единствено да бъдем доволни от този вид сътрудничество. Смятам, че в момента докладът отразява в момента една много добре балансирана позиция, един много добре балансиран подход. То защитават се правата на държавите членки, но и правата на пътниците. Става дума за защита на основните права. Когато или по-скоро ако трябва да бъдат внасени изменения за по-добра редакция на текста, мисля, че ние със сигурност бихме се събрали и бихме работили заедно по тези изменения. Разбирам комисията и нейните аргументи, но от друга страна има и слухове в друга посока. Аз мога да посоча само, че всички заедно ще се опитаме да постигнем нещо положително. Искам да подкрепя казаното от колегата Боскор по член 30. Мисля, че трябва още веднъж да се заемем с текста на тази разпоредба, трябва да я подложим на дискусия, но иначе докладът е, е много добър. Благодаря. Благодаря, госпожа Хет. Благодаря, господин председател. Искам и аз да благодаря на докладчика господин Папа Николао за добре свършената работа. За сега не съм имала възможност да проуча всички предложения за изменения и може би задавам глупав въпрос, но правилно ли разбирам нещата? Как стоят нещата с броя дни, е, които има право да пребивава едно лице в страна членка? Увеличава ли се броя? Един месец на 30 дни ли се? равнява? Добавяте ли ден? Нещо не съм ли разбрал? Okej, okay, jag tar det igen på svenska. Ehm, vet inte om jag missförstod, men jag undrar om man kommer... Добре, ще се опитам още веднъж, ще говоря на шведски. Вероятно съм разбрала погрешно. Става дума за е, броя дни, е, колко е, дни могат да пребивават тези лица на територията на Европейския съюз? Е, три месеца или три дни? Става дума за броя дни. Благодаря. Докладчикът ще поясни още веднъж. Не, не става дума за увеличаване на броя на дните. Страните членки много спориха по този въпрос. Комисията имаше предложение да се смени начинът е, как да се отчитат тези 90 дни, които се предвиждат в кодекса. В момента се изчислява този период в рамките на 6 месеца от годината. Ако ви изпратя документите от обсъжданията на страните членки, ще видите, че различните страни по различен начин отчитат този период. И а, е, съвета и комисията се опитват да намерят един общ начин, който да е по-лесен и по-лесно технически да се поддържа а, е, начина на изчисление на този период. И сега предложението е да се отчита всеки ден престой, като се взима последния период от 180 дни. Тоест, е, общия период на дните за престой си остава непроменен. Thank you for all. Uh... And sorry for not applying immediately. <laughs> I was talking with my coordinator. do you, do you want to add? Нещо искате ли да добавите към дебата? Да, аз искам да благодаря на колегите за любезните думи на комисията, за съвета. Имате вече срока за измененията. Надявам се, че ще продължим да работим все така конструктивно. Да приключим с доклада. Благодаря на съвета. Още... И се надявам на първо четене да приключиме. Не мисля, че е нужно нещо повече да казвам. Благодаря. Господин Па Николао, последният срок за изменение е 8 февруари, 12 часа. На 27 и 28 феврари ще обсъдим доклада в заседание на нашата комисия и преминаваме към следвата точка от нашия дневен реч, точка 22. Ще обменим мнения за пред, предложените изменения за на Шенгенския граничен кодекс за евентуално повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници. Темата е много деликатна. Госпожа Вебер смята да обсъди днес основните елементи е, на предложението на комисията, преди да представи проекто доклада си. Давам първо думата на докладчика и след това, ако комисията има желание да се изкаже, ще им дам думата и след това ще дискутираме. Госпожо Вебер, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Бих казала, че това е първото обсъждане, първото размяна на мнения по това досие специално, въпреки че вече сме обсъждали доста аспекти, които имат връзка с, с Шенген като цяло. Тук в нашата комисия, както и в пленарна зала, защото е, е, съвсем нормално да си припомняме как започнаха нещата, когато предложението дойде от комисията. Мисля, че всички помним миналата година, че нещо се случи. Сега не искам да давам оценки, нито правни, нито политически на това, което се случи, но в един момент Франция реши да възстанови граничните проверки на границата с Италия, след като определен брой хора бяха влезли във Франция от Тунис през Италия а Италия беше взела, решена, е, беше взела решение да даде на тези хора разрешение да пребивават в която искат страна от Европейския съюз. Ние обсъждахме този въпрос в парламента, мисля, че и в съвета дискусията е била много остра. Но така или иначе парламента и съвета се обърнаха към комисията да изработи предложение. Но нашата представа, нашата молба беше по-друга. Парламентът много държи на спазването на шенгенските аспекти, най-вече свободното движение на хора. Парламентът много държи да се запази това право и дори да се укрепи. Така че такова предложение очаквахме от е, комисията. Съвета, за разлика от нас, е, беше на друго мнение. Така или иначе, комисията излезе с едно много сериозно и иновативно, бих казала, предложение, което лично на мен ми харесва, но трябва да призная, че то предизвиква доста така, тежки реакции в съвета, доста така втвърдена позиция в съвета както и а, така меко казано, чувствам, че има някаква сдържаност в, а, а, по отношение на използването на процедурата за комитология. Защото, как, в какво състои предложението на комисията? Когато може да се допусне че, ще, че се случват събития, които могат да се отразят на националната сигурност или обществения ред в дадена страна, съответната държава членка трябва да уведоми комисията и след това решението за възстановяване на проверките да се взема от комисията по процедурата на комитологията това е когато обстоятелствата са предвидими. А за извънредни, спешни обстоятелства в предложението се казва, че държавата членка може по собствено решение да възстанови проверките на границата за не повече от 5 дни, след което вече решението остава в ръцете на комисията. Повечето държави членки обаче така оказаха доста сериозна съпротива Разбира се, че дадена държава членка най-добре може да процени, прецени дали и до каква степен националната и сигурност или обществения и ред са застрашени. Но чувам, както вече казах и в парламента, колеги, които казват, че все пак комитологията не е правилният подход. Тъй като съм докладчик по този въпрос, проведох редица разговори с представители на различни държави, членки, както и с представители на полското и на сегашното датско председателство. Много пъти се срещахме. Също така, естествено, че много дискусии проведох с комисията и в един момент имахме среща с докладчиците с, в Сянка. Та, на какъв етап сме до тук? Така, съпротивата в комисията продължава да е, в съвета продължава да е силна. Продължава да има държави членки, които като, както и Норвегия и Швейцария, които казват, че никое решение, взето чрез комитология от комисията, не може да се прилага в Норвегия и Швейцария, след като не са членки на Европейския съюз. Опитах се в хода на дискусиите да стигнем до някакъв механизъм, който ще се хареса на държавите членки от една страна и от друга ще съхрани идеята за общностен подход към възстановяването на граничните проверки. Защото моето становище за сега е, че в случаите, когато ситуацията е предвидима, естествено, че държавата членка уведомява комисията както и съседната държава членка, която ще бъде засегната от граничния контрол. И когато държавите членки вземат решението, то си остава в техни ръце. Но това е процес, в който присъства и комисията, и другата държава членка. Нито комисията, нито другата държава членка, съседната, няма да има право на вепо, вето то, затова казвам, че решението все още си остава в ръцете на държавата членка, но все пак такъв един механизъм а, дава един по-общностен дух на целия процес, което пък дава възможност на комисията по-добре да се аргументира примерно при едно обжалване, пред, при едно сезиране на, Европейския съд, на съда на Европейския съюз. Естествено, че Европейската комисия трябва да, издад, да изработи и предостави ръководството по отношение на това какво какво разбираме под заплаха за обществения ред и националната сигурност. Аз обсъждах този въпрос с някои държави членки, така. Има признаци на отвореност. Но така или иначе, идеята е, когато възникне извънредна ситуация, този петдневен период, за който държавата членка може сама без комисията да взема решение, да бъде удължен на 10 дена, след което вече процедурата си минава през комисията. Аз мисля, че това е важен въпрос, както и докладчиците в Сянка счетоха, че е важен въпрос. Следното. Възможността или по-скоро невъзможността да се възстановяват такива проверки, когато единственият проблем е имиграцията. Защото имиграцията като такава не може да се разглежда като заплаха за националната сигурност или обществения ред, защото проблема е не имиграцията. Да, може би вследствие на нея могат да възникнат други проблеми, поведението на иммигрантите и така нататък а, Франция винаги е казвала, че онова решение не е било във връзка с имиграцията, а с някакви обстоятелства, които са се случили по същото време. Разбира се, че има и нещо друго, което е изключително важно и което естествено е много важно и за парламента. Това е правната основа, правното основание. Съветът и парламентът очевидно нямат едно и също разбиране по този въпрос. Комисията много основателно каза, че правното основание е член 77. Съветът твърди, че това е член 70 Така че ми се струва, че ни чакат трудни времена. Естествено, че ще трябва да има координация. Нормално е между мен и господин Коелио, който е докладчик по оценката, защото във връзка с правното основание всъщност имаме една и съща ситуация с него – мисля, че миналата седмица съветът взе доста агресивно решение срещу парламента, макар че го очаквахме. Защо? защото ни се струва, че трябва да работим заедно по законодателството в Европейския съюз, а не да се караме. Интересите ни в крайна сметка не са различни. Държавите, членки и правителствата, които са представени в съвета, нали представляват същите граждани, които представляваме и ние. Така че наистина ми е трудно да разбера как така в тези времена на криза, до толкова може да липсва единство между институциите. И много съжалявам, че трябва да предам такова лошо послание на нашите граждани. не само на гражданите. На мен ми става неудобно като чувам републиканците как критикуват Обама и американците казват, накрая ще свършим като Европа. Моля ви се. Thank you, благодаря. Сега се обръщам към комисията. Искате ли да се изкажете? Благодаря. Добър ден на всички. Мисля, че все още има смисъл да ви пожелая честита нова година. Нека да коментирам малко аз бях тук във вашата комисия миналата есен и ви представих пакета, който го предлагаме. И искам да подчертая, че действително това е един е, пакет с една обща цела, именно подобряването на е, управлението на Шенген. И не следва да чакаме да се създадат проблеми, а да откриваме начини да направим така, че системата да функционира гладко. Пакета се състои от настоящото предложение за изменение на граничния кодекс, също е, оценката на механизма за оценка на Шенген и трето, което за нас е също важно, е предложение, което парламента и съвета според което парламентът и съвета два пъти годишно ще дискутират функционирането на шенгенското пространство. И този дебат се предполага да се базира на един преглед, представен от комисията. С датското председателство се оговорихме първия подобен дебат да се състои през юни в съвета. Комисията ще представи първия обзор или преглед за функционирането на Шенген през май. И нека да се върна сега на няколко момента, които се коментираха в залата, особено от докладчикът. Първо, макар че институциите дискутират все още правното основание за механизма за оценка на Шенген, което, по който доклад работи господин а, Коелю, нямам чувството, че има разминаване за правното основание за измененията на граничния кодекс правната служба на съвета говори за член 26 и по същата дискусия, по същото основание си продължи дискусията и миналата година. Така че за момента това правно основание не се оспорва. Има много други спорни моменти, но не и този. Нека да подчертая, че комисията никога не е казвала, че е, страните членки няма да имат възможност да преценят кое е заплаха за обществения ред и националната сигурност. Естествено, че страните членки ще са тези, които ще оценят това. И комисията няма никакви намерения да издава насоки наръчници за това какво би било заплаха за обществения ред и националната сигурност но считаме, че едно решение за затваряне на вътрешните граници на основание сериозна заплаха за вътрешния ред или естествено или националната сигурност се отразява безспорно на съседните страни и за това ние имаме за цел да поискаме от страните членки да докажат, че е, тяхното действие е адекватна и пропорционална реакция на заплахата, която те са формулирали. Както госпожа Вебер правилно е, коментира, в съвета се получиха много силни реакции на това предложение. И не непременно, защото страните членки разбраха мотивацията на нашето предложение. И така както се изказа и докладчикът сега, трябва да намерим начин да покажем, че в е, предлагането на това решение има съображения от европейски характер – и а, е, ще има съответните елементи за контрол. Разбира се, че не комисията е тази, която ще преценява дали ситуацията в страната членка е сериозна и има заплаха. Мисля, че е, парламента също отчита и този момент в своята е, резолюция. Просто трябва да се отчете европейското измерение, т.е. правото на свободно придвижване. А, по отношение на особеното положение на Норвегия и Швейцария, Разбира се, те ще бъдат е, включени в обсъждането на всяко евентуално решение, но естествено, действително, когато се приемат е, разпоредби по силата на процедурата за кометология, те не могат да гласуват, но те имат право да участват в е, всички дискусии, които водят до оформянето на съответното решение и а, мисля, че в дискусиите ще бъде обърнато внимание и на конкретните проблеми на тези две страни и мисля, че можем да постигнем един общ подход в стремежа си да подобрим граничния кодекс по Шенген. Но освен това е много важно да това предложение да се възприема като част от общия пакет е, доклада на господин Коелю също и общия преглед или обзор политическите насоки, който ще се дава на съвета. Надявам се, че и парламента ще се възползва също от е, това. Благодаря. С това откривам дискусията. Първо, Докладчиците в сянка. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Приветствам усилията, които е положила госпожа Вебер. Както винаги и в този случай, тя представя основен анализ и аз е, предполагам, че доклада, който ще представи също ще бъде много добър. Ясно е, че се намираме в задънена улица – защо? Защото държавите членки обвързват решението си с решение на комисията и това наистина е куриозно. Става дума за механизъм, който е въведен и поведението е такова, че държавите членки нямат нищо общо с тези предложения. Те е, показват такова поведение. От друга страна, трябва да бъдат е, провеждани преговори в съвета и тук е, напълно се доверявам на датското председателство да ни изведе от тази задънена улица. Датското председателство проявява конструктивна позиция и Ако ние не положим усилия, смятам, че в крайна сметка никой няма да спечели нито съвета, нито гражданите. В случая трябва да се приеме, че свободното движение на хора трябва да се въздигне в правило, като от друга страна прилагането на граничен контрол трябва да се извършва в изключителни случаи, т.е. при извънредни обстоятелства – нищо не подкрепя факта да бъде въведен отново граничния контрол, с изключение на наистина е, измаредни ситуации. И един подобен механизъм трябва да се превърне в общностен механизъм, решението да бъде въведен отново граничен контрол не бива да се взема едностранно от всяка държава членка да се вземе на общностно равнище. Конкретните правила за прилагането на този механизъм трябва да бъдат договорени, тъй като съветът е против схващането такива решения да бъдат вземани изключително в процедурата по комитология. Възможно е комитологията да не е най-добрата процедура, обаче трябва да намерим по-прозрачен метод, метод, който да задоволява и парламента и съвета и да предполага тяхното участие. Парламентът трябва да има пълни права на участие в процедурата по съвместно вземане на решения. Това се отнася и за оценката на контролните механизми, отнася се и за оценката на работата по Шенген. Всичко това трябва да бъде ясно. Парламентът няма да приеме опитите на съвета за промяна на правното основание и правно основание стане член 70 вместо 77. Съветът е, иска като че ли да намали ролята на парламента, въпреки че в Лисабонския договор са ясно посочени нашите правомощия. Аз разчитам на датското председателство и приемам, че То ще усъвършенства пакета по управлението на Шенген, защото не е необходим. Благодаря, господин Коелю. Thank you so much, Chair. Um... Благодаря. Първо, благодарности за Рената Вебер за представянето на темата. Благодаря и съм съгласен с всичко, което тя каза и по начина, по който го формулира. Нека да не забравяме какво е важно за нас. Както вчера каза комисар Малстром, Шенгенската пространство е един от най-големите успехи на европейската интеграция. Става дума за свободно предвижване и за сигурност. Шенген обаче не е доизграден. Трябва да се създаде второто поколение на системата 6.2 и трябва ни и нов инструмент за оценка, за да можем да решим проблема какво следва да се прави, когато нещо, когато има проблеми. Да има механизъм за откриване на грешките – и за неправилно прилагане на шенгенските разпоредби. Но искаме този механизъм да е на европейско ниво, а не да е междуправителствен. Може да се приеме повторно въвеждане на гранични проверки, но само като крайна мярка. Страните членки имат право да направят това, и това право може да се, би следвало да може да се прилага в цялото шенгенско пространство, ако има проблеми. И в такъв смисъл какъв е проблемът сега? Правилно посочи госпожа Вебер, че страните членки имат разминаващи се мнения. Страните членки по време на дискусиите се опитваха да избегнат обсъжданията с парламента, при положение, че председателството се опитваше да ангажира парламент. И съм много разочарован. И защото датската страна е една от страните, които искат да въведат правно основание член 70, а не 77. А именно по този начин ще бъде е, отстранен парламента от цялата дискусия. Както каза правилно правната служба, ако се приеме правно основание член 70, това означава не само да се отстрани парламента, но и да се снижи нивото на амбициозност на предложението, защото голяма част от е, предложенията на комисията не може законно да бъдат приети по силата на член 70. Тоест, автоматично ще е, се тръгне по линията на по-малко амбициозно предложение, което ние не искаме да направим. Ние искаме да усилиме сигурността. Така че, първо, Търсим европейски механизъм. Второ, е, процедура на съвместно вземане на решение с парламента. Трето, въпроса за емиграцията. Не сме готови да приемем, че емиграция сама по себе си представлява заплаха, която е, оправдава въвеждане на гранични проверки. по чисто популистски причини в този момент видяхме как се случват въвеждане на такива проверки. И трябва да има ясни разписани правила за това кога една страна членка може да го направи. Затова, госпожо председател, не смятам, че трябва да се съгласяваме с предло... намерението на съвета да избере най-лошия вариант. Рената Вебер е докладчик и както тя каза, че е, съвета иска да отхвърли всичко с изключение на член 26. Тоест, те са готови да променят правното основание, да приемат член 70, за да отстранят парламента. Не искат европейски механизъм, искат, искат те да си остане правителствени. и не искат въобще да се говори за свобода на предвиждане, само искат да сложат нови условия, за въвеждане на гранич... Е, за повторно въвеждане на граничен контрол. Това обаче не е желанието на парламент и това не е начина да се засили Шенген. Много съм разочарован от тези тенденции. Нямам никаква надежда, че ще постигнем че преговорите в съвета ще постигнат много. Затова смятам, че ние трябва да се обърнем към комисията, тя да продължи със съответната законодателна процедура. Госпожа Ромеро Лопес. президента. Eh, Благодаря, госпожо председател. Мисля, че госпожа Вебер по изключителен начин се опитва да намери решение на проблем, който всъщност се, връж, се е свързан с изменения на регламент и с факта на идването на тунизийците на остров Лампедуза. Така че този регламент априори е свързан с проблем. Даже не и господин Саркози или господин Монти, не биха били съгласни в момента да направят това, което тогава се предлагаше. Мисля, че дори и те сега вече биха били против такова изменение на регламента. Защото на времето не регламент от 2001 за временното пребиваване беше изменен, а той според мен щеше да бъде правилният регламент, а се даде предложение за възстановяване на проверките просто във връзка с предизборната кампания в две страни, в които по онова време наистина нямаше ясен поглед върху шенгенската система и върху общностния метод при извънредни обстоятелства. Така че това изменение е, още преди да се роди беше с проблем. Мисля, че госпожа Малстрем би трябвало да оттегли това предложение за изменения, защото просто не може така. Не може да, спесма, да смесваме имиграцията с тероризма и с спортни събития. Не можем да законодателстваме в вакуум без никакво основание. Това каза и представителката на комисията. Естествено, че има различни събития. Може да има някакви спортни събития или терористични атаки, които да принудят дадена държава да си затвори границата или да възстанови проверката. Но всичко това е теория. Могат да се измислят и други евентуални обстоятелства, но не можем да предлагаме изменения на регламент от някакви ефимерни причини. Ние като парламентаристи не бива да приемаме такава ситуация. Госпожа Малстрем трябва да си оттегли предложението. Аз разбирам усилията на госпожа Вебер, но сега не му е времето да говорим за оценка на шенгенската система и общностния а, метод. Не по този повод трябва да говорим за тези неща и не е сега момента да го правим. Единственото логично решение е комисарят да си оттегли предложението, след това да изчакаме оценката на системата ШИС и след това вече можем да помислим при какви извънредни обстоятелства може да се помисли за изменение на регламента. Тогава вече може да се води диалог с държавите членки. Защото сегашният диалог беше погрешно воден още от самото начало. Ето такава трябва да е нашата ясна позиция. Мисля, че тук въобще не играе роля дали ще е член 70 или 77. Шенгенското пространство е голямо завоевание, голямо постижение на Европейския съюз. И не можем да допуснем само защото е имало вълна от тунизийци, бежанци от революцията, да правим от днес за утре изменение на регламента, което не е оправдано. Ето това е моята позиция и в това отношение съм съгласна с господин Иншо. Оценявам огромните усилия на госпожа Вебер, но много ми хареса и това, което каза господин Коелю. И се надявам все пак да се намери компромис, за да а, не се извърши тази, изме... това промен... тази промяна. Благодаря, мога да се съглася с казаното до тук. И също така, зелените, ако желаят да подкрепят общностен подход по отношение на граничния контрол, те могат да посочат, че държавите членки бяха готови да се откажат от известен суверенитет по отношение на Шенгенското споразумение. Ако комисията сега е за това. Смятам, че това е логично. Можем да подкрепим една такава позиция, но това вече беше казано в началото, че отново въвеждането на граничен контрол във всички случаи трябва да става на много минимално равнище и със сигурност не е правилното средство за да се противодейства на проблеми като миграция, конфликти между държавите членки и също така цели, свързани с предизборна кампания. В началото беше посочено и от мен, че съм против това в предложението на комисията акцента да се поставя върху това, че мигрантите и други подобни лица са заплаха. Всички ние можем да изпаднем в такова положение и не представляваме заплаха само защото преминаваме през границата. Наистина е несъразмерно като подход да се вижда заплаха в мигрантите. Хората трябва да бъдат е, е разглеждани като хора, а не като заплаха за сигурността. Е, абсолютно неприемливо е, е само защото има миграция в е, Европейския съюз, на територията на Европейския съюз да се въвежда граничен контрол държавите членки ще трябва да следят е, дали е достатъчен този граничен контрол и е, смятам, че това е абсолютно неприемливо. И ние е, наистина като е, депутати трябва да изясним какво е отношението ни към хората и е, не трябва да се изкривява перспективата, не трябва да се изкривява погледа, с който гледаме на хората, които идват в Европа. Както при други неща, свързани с Шенген, парламентът трябва да има силни правомощия. Благодаря. Следващият оратор, госпожо председател, смятам, че всички ние създаваме, че това е дискусия, просто не мога да намеря правилните думи, е, дълбоко обезпокояваща, ако мога така да я нарека. Ако погледнем, ако се замислим защо водим този дебат, държавите членки е, се оплакват, че е, те самите могат да решават въпросите свързани с сигурността, т.е. те желаят да направят това, но от друга страна държавите членки желаят да се води този дебат дебат. Не само събитията във Франция, не само краткосрочния дебат в Дания и въвеждането на граничен контрол. Е, не говоря и за Нидерландия, която вече започна да въвежда граничен контрол, като фотографира влизащите на територията и автомобили и никой не знае къде отиват тези данни. Това се прави, а Нидерландия въобще не взема отношение по този въпрос. Други държави членки също са отговорни за провеждането на този дебат, защото очевидно те не могат е, във вътрешен порядък да създадат необходимия ред и да спазват принципите в шенгенското пространство, т.е. свободно движение на граждани. И ако държавите членки не могат да се придържат към решения, които са взели сами, мисля, че трябва да говорим за общностния метод, да говорим за други е, начини, необходим ни е контрол от комисията и парламента. Аз смятам, че е, наистина е непоносимо, а това казаха и други колеги, е, дебатите за ценностите, които водим много често с трети страни, да разглеждаме е, мигрантите е, като потенциална заплаха. Това е неприемливо и следейки днешния дебат при е, целият му драматизъм имам надежда, че заедно с всички политически групи в парламента и заедно с комисията е, ще трябва да успеем да запазим шенгенското пространство, тук изключвам бежанците и да не се поддаваме на исканията на държавите членки и е, стъпка по стъпка да е, унищожим свободното движение на хора на територията на Европейския съюз. Господин Бусотил. My... Благодаря. Когато се питам защо са толкова диаметрално положение, е, противоположни позицията на съвета и парламента, стигам до заключението, че е просто въпрос на менталитет или на гледна точка. Ние сме хора, които гледат от гледната точка на Европа без граници, а съвета гледа на Европа като на Европа с граници. И Именно оттам идват разликите. Естествено, че когато имаме различен менталитет, ще вървим по е, диаметрално противополовни жени пътища. Проблемът действително е голям. Не само защото не се разбираме, а защото, струва ми се, но се надявам, че не съм прав, е, съветът не само не е съгласен с предложението на, на комисията, но и се опитва да разруши неща, които вече сме постигнали по Шенген и да направи по-лесно за страните да въведат ограничения по границата, по-големи от тези, които има в момента. Надявам се обаче, че ще можем да стигнем до компромисни решения и че съветът ще е готов да търси компромис. Може би съветът е готов да търси компромиси, но когато толкова е различен менталитета, това ще бъде трудно. Говореше се за условия, аз също имам формулирани такива. Примерно, ако страните членки имат реални национални опасения за националната сигурност, нека да обсъдим тези неща, нека да решим кои ще са случаите, в които ще е оправдано повторно въвеждане на граничен контрол. добре е, националните правителства решават, че определен случай е заплаха за националната сигурност. Можем да се съгласим с това, но е, също така не трябва да забравяме, че правата на гражданите, които са им дадени от Европейския съюз, не могат да бъдат отнемани едностранно е, от една страна членка с едностранно решение, защото в противен случай цялата структура на гражданските права на общностно ниво ще се срути. Имиграцията никога не следва да е основание за формулиране на заплаха за националната сигурност, както предвижда съвет всъщност е точно обратното, защото ако се издига основанието, че имиграцията е заплаха за сигурността, всъщност ние нарушаваме и принципа на солидарност. Ние вървим срещу тези страни, в които са влезли много иммигранти, излиза, че ние трябва да затворим техните граници и да оставим иммигрантите само там, което е напълно противоположно на основните принципи, които сме дискутирали тук нееднократно. Надявам се, че с добрите усилия на датското председателство ще успеем да постигнем толкова важно решение по въпроса. Е, надявам се, че ще успеем, защото е, датското правителство има много сериозна репутация по отношение на Шенген. Новото правителство дигна точно първото нещо, което направи е да отстрани е, ограниченията по Шенген, които бяха въведени. Затова се надявам, че ще постигнем съгласие. Благодаря, господин Корчета. Il fatto che il Consiglio abbia una posizione particolarmente intransigente poi non si capisce bene perché per esempio io oggi ho visto la rassegna stampa italiana e la... Тъй като съветът не проявява отстъпчива позиция, ние би трябвало да се върнем към думите на госпожа Меркел, която каза, че трябва да укрепим Европа в политически план. Аз не мисля, че това ще стане чрез систематичен граничен контрол. Но независимо от това може да се посочи, че представите на комисията са твърде добри. Или с други думи, това са предложения, с които ние напълно можем да се съгласим. И не можем да приемем, че парламентът пречи за постигане на едина Европа. Poi, eh, del, dei governi che compongono oh, diciamo, di tutti i governi e quindi Има се предвид е, също, че трябва да се създаде и политическа оценка, но ние в парламента сме представители на е, народа, народни представители и трябва да вървим заедно по един доста градивен път. Е, що се отнася до казаното от Ромеро. Позволете ми е, да кажа, че ако поставяме искане, то трябва да се разглежда в контекста на причините, които са довели до това предложение. Може ли да се каже, че има ограничение, че има определени аргументи? за граничен контрол. Добре, държавите членки могат още към настоящия момент в извънредни ситуации да налагат граничен контрол, когато, например, има проблеми по границите. Те е, са задължени да пазят собствените си граници, както и външните граници на Европа, но е, те дължат е, това на европейските граждани. Това е също една голяма тема, защото границите по принцип са премахнати на територията на Европейския съюз. Полицията или по-скоро различните полицейски сили разполагат с най-различни инструменти, инструменти, за да могат да противодействат на престъпността. И госпожо Вебер, тук не става дума за борба с миграцията, а става дума за борба с престъпността, свързана с миграцията. Имам предвид търговията с наркотици, трафика на хора и така нататък. Сега искам да се върна към казаното от госпожа Ромеро трябва да си представим, че а, се е случило нещо много особено. Това е измаредно събитие. 20 000 тунезийци на европейска територия. Да, ние бихме могли в крайна сметка, строго погледнато, да приемем толкова хора, но бе нали? прие някои решения за гласуване и така нататък. След това в Европа възкна въпроса какво ще стане с тези тунезийци. Те искат да продължат към Европа и е, понякога имаме впечатление, че става дума за укрепване на националния идентитет – тогава е, позицията е евроцентристка, но няма смисъл да се вглеждаме само в себе си и е, да не се отваряме към Африка и към други места в света е, в страха, че ще бъдат заети е, работни места от тях. Всичко останало са просто прекрасни речи. Да, е, в Италия са поети предизборни обещания, също и в други страни. Благодаря. Пет минути имаме още, а трима колеги искат да вземат думата. Затова, моля, нека по-кратко. Oui, oui, je vous Madame la Présidente. Je fais vite parce que... Благодаря съвсем накратко. Аз съм съгласна с голяма част от коментарите. Благодаря на госпожа Вебер за многото усилие. Много въпроси се поставят, особено за това, кое трябва да се решава на общностно ниво и кое на национално. Аз лично, разбира се, съм съгласна с това, че ние трябва да подсилим общностното, общностния аспект много осъдително е отношението на някои страни членки, които се опитват да отстранят парламента и да се съсредоточават само на междуправителствения метод. Сега, какво може да се предвиди като извънредна ситуация? Механизмът съществува вече и защо трябва да добавяме нови моменти към него? Просто става дума за спешни ситуации. За хиляди хора, примерно, които в един момент а, се изсипват в дадена страна членка. И а, този потак, поток от емигранти трябва да се реши дали е ясно формулируема заплаха за сигурността на дадена страна. И когато се случват такива неща и споровете наоколо просто ни създават един карикатурен образ на Европа. Мисля, че ние трябва да имаме възможност да помагаме на страни в затруднения в такъв случай. И накрая искам да предложа да помислиме повече и за общата оценка на Шенген и развитието на законодателството като цяло. Благодаря, аз също ще бъда много кратка. Мисля, че не бива да забравяме, че отварянето на границите е едва ли не най-силният символ, който излъчваме като Европейски съюз. А, Таз, това отваряне има не само символичен спис, а, смисъл, а, но то допринесе заедно с всички останали политически действия за това, което имаме като Европейски съюз. За това смятам, че трябва да сме много внимателни и да се попитаме а, какво е оправданието да въвеждаме нов механизм, механизъм. Не ни е нужен. Просто трябва да говорим за при какви обстоятелства ще бъде аргументирана такава промяна, какви извънредни обстоятелства и още нещо. Трябва по принцип да обсъдим как ще се отнасяме към миграцията. Миграцията е естествено явление от хиляда, от хиляда години я има. А, а при този подход, за който говорим, ние все повече се превръщаме в креп, крепостта Европа. Не бива да е така. Не такава е нашата политика. Затова смятам, че подходът ни трябва да е съвсем различен. Ето защо сме ужасно скептични по отношение на изменение на системата за контрол. Grazie, грация, сеньора Dobbiamo Добре, Questo досие наше non casualmente. Благодаря, госпожо председател. Не бива да забравяме, че едно подобно досие не случайно се появява. Ние имахме този спорен случай между Франция и Италия. Ставаше дума за въвеждането на граничен контрол е, и е, ставаше дума също за е, недопускане на африкански мигранти наистина това е някаква дуална система. Аз имам предвид това, което става между комисията и съвета и смятам, че това е въпрос как държавите членки би следвало да процедират в тези случаи. И да се установи в какви региони, в кои региони има предпоставки за временно е, спиране на действието на шенгенската система. Иначе датското председателство аз мисля, че се стреми да защити интересите на, човешки, на европейските граждани. Please. Иска ли сега представителят на съвета да се изкаже? Заповядайте. Да, съвсем накратко, действително. Като е, председатели на съвета, ние ще се опитаме да помогнем за конструктивните преговори за постигане на решение по това си е възможно най-скоро. Свободното предвижване на лица е основно постижение на Европейския съюз и е, шенгенското законодателство трябва да бъде балансирано. Надяваме се, че ще получиме мандат за започване на преговори с Европейския парламент. И слушахме мненията на евродепутатите и ще ги отчетем по нашата работа върху предложението. Благодаря, госпожо Вебер. Имате думата сега. Съвсем кратък коментар. Първо, винаги съм била и продължавам да бъда открита за предложения за компромис, който, които, компромиси, които ще ни дадат възможност да продължим с защитата на шенгенските постижения. Ако можем да постигнем разбирателство, това ще е добре, но мога да ви гарантирам, че по никой начин няма да подкрепя, няма да свържа името си с резултати, които ще снижат настоящите стандарти или ще дадат възможност на страните членки по-лесно да въвеждат граничен контрол. Благодаря много на колегите за изказванията. Председателката. Благодаря, действително много интересно беше обсъждането. Сега по дневен ред имаме електронно гласуване. Три доклада ще бъдат гласувани. Един от тях е, е за директивата за влизане на е, граждани от трети, за влизане и пребиваване на граждани от трети държави. Моля, използвайте електронните си карти, за да можем да проведем достатъчно бързо гласуването. And um, let's uh, start the vote. Нека започнем гласуването. Първият доклад, по който ще гласуваме, е споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за прилагане на някои разпоредби на конвенцията от 29 май 2000 година за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси между държавите членки Европейския съюз и протокола от 2001 година. Ако докладчика господин Мораес не желая, не желая да вземе думата, преминаваме на право а, към гласуването. А, сега гласуваме първата проекто препоръка. Кой е за? Ще трябва електронно да гласуваме, ме съветва секретарията. Така че начало на електронното гласуване. Начало на гласуването. Да, госпожо Анджелили картата ми за гласуване още не е у мен. Картата ми не е у мен, затова ще гласувам без нея. Сега вече е у вас. Само един колега е без карта. But we will, we might need uh, for the next Mrs. Lunacek. Mrs. Lunacek. Госпожо Луначек. Бихте ли помолили асистента си за донесе картата? Сега край на гласуването. Има един в повече, който е за. Значи общо се получават 45 за и никакви въздържали се. Честито господин Мораес. The next item is the question for oral answer to the Следващата точка е въпроса с искане за устен отговор към комисията за Зелената книга относно правото на събиране на семейства на граждани на трети страни, живеещи на територията на Европейския съюз. Ще трябва да гласуваме електронно този устен въпрос, начало на гласуването. Please vote. The vote. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Okay. So we are 45 in... 45 казва председателката за. Няма въздържали се. Честито прието е. The third issue Третия въпрос, по който трябва да гласуваме е ориентировачното гласуване. Okay, so please check it. Okay, uh, now the orientation vote on the ориентировачен вод за условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни в рамките на вътрешно-корпоративен трансфер. Докладчик е господин Яколино. Нека да започнем гласуването. Изменение 87. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 88. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 89. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 90. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Извинете. Приема се. Приема се. 91. За против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Искате да проверим по електро... с електронно гласуване начало на гласуването за изменение 91. Начало, отново начало на гласуването за изменение 91. Closed. Край на гласуването. Шестнайсет за, 33 против, няма съмнение, че се отхвърля. Изменение 92 за, против въздържали се, отхвърля се. 93 не го гласуваме. 22 е прието без гласуване. Сега 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, при, е, приема се. Отиваме на 24 от Комисията по заетост за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за. Да про... Да проверим 24. Добре. Начало на електронно гласуване за 24. Край на гласуването. Двадесет двама за, 28 против. С компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. 26 на комисията по заетост. За, против, въздържали се, приема се. 102 за. Компромис 3, извинете, казва председателката. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме на компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. С този компромис някои други изменения ще отпаднат по-нататък. Така че минаваме на 129 за, против, въздържали се, приема се. 31 на Комисията по заетост. За, против. Съжалявам, не вижда. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. То е идентично с 132. Минаваме на 32 на комисията по заето. За, против. Въздържали се, приема се. То е идентично с 133 134. Гласуваме 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се с мнозинство. При, е, преминаваме към 139 и 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. Мисля, че беше ясен резултата, но добре начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Двадесет за, 27 против, отхвърля се. Вече имам карта, госпожо председател. Okay. Amendment 140 in... Изменение 140 за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим. Моля ви, вдигнете хубаво ръка. Начало на гласуването. I close the vote now. Край на гласуването. 35 за, 15 против. Приема се. Моля ви, вдигайте хубаво ръка, за да се вижда. Изменение 141 за, против, въз... въздържали се, приема се. Госпожо Анджелили, може би трябва да използвате друго апаратче. 143 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 152 отпада. Гласуваме 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 отпада във връзка компромис 6. Гласуваме компромис 9. Приема се. И сега 35-то предложение на комисията по заетост за, против. Ще трябва да проверим начало на електронно гласуване. Моля, Гласувайте. Гласуваме изменение 35 на Комисията по заетост. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Осемнайсет за, 32 против. Отхвърля се. Изменение 163 за, против въздържали се, отхвърля се. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, моля ви още веднъж. Кой е за? 13. Против? Въздържали се. Според мен се приема. 166 за. Против? Въздържали се. Приема се. 167 за. Против? Ще трябва да проверим електронно начало на гласуването по 167. Край на гласуването. 29 за, 20 против. Приема се. 168 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 169 за, против. Въздържали се, отхвърля се. Добре начало на електронно гласуване. Край на гласуването. 27 за, 24 против. Значи, съжалявам, наистина приема се. Поня... Понякога е много трудно да се види. Компромис 10. И, и председателката се поправя. Изменение 170 за, против въздържали се. Мисля, че е същото положение, тъй че се приема. Но добре, ще проверим 170 начало на електронно гласуване. Край на гласуването. 25 за, 24 има против. Приема се Добре, 26 за. Сега вече компромис 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 177 за. Против. Въздържали се. Много е трудно да се каже. Ще проверим начало на електронно гласуване. 177. Край на гласуването. 27 за, 24 има против. Приема се. Следват 4 идентични изменения. 36, 178, 179 и 180. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 181 отпада. 182 за, против, въздържали се, отхвърля се. 184 за, против, въздържали се, отхвърля се. 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. 186 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, приема се. Сега 192 за, против, въздържали се, отхвърля се. 183. Председателката се поправя 193 за, против, въздържали се, отхвърля се. 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Значи 25 са за, 24 против, значи приема се. Значи 194 вече. За, против, въздържали се, приема се. 196 за, отхвърля се. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. 198 и 200 заедно. За, против, въздържали се, отхвърля се. 199 за. 199 за. Сега против, отхвърля се. 201 за, против, въздържали се, отхвърля се. 202 с устна поправка за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. И сега вече изменение 206 за, против, въздържали се, отхвърля се. 207 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се.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 Компромис 1.13 за, против, въздържали се, приема се. 17, изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. 215 за, против, въздържали се, приема се. 216 за, против, да проверим чрез електронно гласуване. Начало на гласуването. Гласуваме по изменение 216. Край на гласуването. 22 гласа за, 28 против, отхвърля се. 217. Втора част. За против. Мисля, че се приема по 218 за, против, въздържали се, приема се. 219 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, да проверим, че с електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Това е по изменение 18, 24 за, 23 против, приема се. Изменение 220 за, против, въздържали се. Мисля, че имаме същата ситуация, но нека да проверим с електронно гласуване по 220 начало на гласуването, край на гласуването. 29 за, 22 против, приема се. 19 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 223 за, против, въздържали се, отхвърля се. Двеста за, против, въздържали се, отхвърля се. 225 за, против, въздържали се, отхвърля се. 224 за, против. Да гласуваме електронно начало на гласуването. Край на гласуването. 26 гласа за, 25 против. Приема се. Изменение 21 за, против. Въздържали се. Приема се. 226 за, против, въздържали се. Да проверим, че с електронно гласуване по 226 гласуваме начало на гласуването. Край на гласуването. Двадесет един гласа за, 27 против, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. Двадесет и две. Да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме електронно по изменение. 22. Не, всъщност приема се. Изменение 14. За, против, Става дума за компромисно изменение 14. За, против, въздържали се, приема се. След това изменение 23. За, против, въздържали се, приема се. След това изменение 230. За, против, въздържали се. Да проверим, чрез електронно гласуване. Гласуваме по изменение 230. Начало на гласуването. Край на гласуването. Нека да изчакаме още малко. Сега е краят на гласуването. 27 за, 21 против. Е, приема се. Продължаваме с 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. 233 за, против, въздържали се, приема се. Няма да гласуваме по 37. Е, продължаваме с 234 за, е, против, приема се. 235 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 15, кой е за, против, въздържали се, приема се. След това компромисно изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. След това продължаваме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 Сега ще прескочим няколко страници. Продължаваме с 280. Намерихте ли го всички? На страница 21 се намира. Изменение 21, 280. За, против, въздържали се, отхвърля се. Следващото отпада. Изменение 29. За, против, въздържали се, отхвърля се. Комисия по заетост 1 и 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Комисия по заетост 2 и 31 за, против, въздържали се, приема се. Комисия по заетост 3 и 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. След това Комисия по 4 и 4,33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Комисия по заетост 5, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Комисия по заетост 6, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 34, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 35, за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим, чрез електронно гласуване, начало на гласуване по е, изменение 35. Край на гласуването. 27 гласа за, 24 гласа против. Приема се изменение 36. кое е за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 отпада, продължаваме с 40, за, против, въздържали се, приема се. Комисия по заето 7 и изменение 41, кой е за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против. Да проверим, че с електронно гласуване. Начало на гласуването по изменение 43. Изменение 43. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Казах 43, 27 за, 23 против. Приема се. Изменение 44 и 45. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, приема се. Комисия по заето с 8, за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с изменение 1, за, против, да проверим, че с електронно гласуване, начало на гласуването по изменение 1. Край на гласуването. 26 за, 23 против, приема се. Комисия по заетост 9 и изменение 49 за, против, въздържали се, приема се 50. Изменение 50 за, против, въздържали се, приема се. Комисия по с 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. 11 е, за, против, е, въздържали се, приема се. 2, 12 няма да гласуваме, след това а, заето с 13, приема се, комисия по заето с 14, за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с компромисно предложение 1, кой е за, против, въздържали се, приема се. Това ни води направо до изменение 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. Продължаваме с комисия по с 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 60 за, против. 60. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3. За. Против. Отпада, всъщност отпада поради 60. Продължаваме с 59 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема 62, кой е за, против, въздържали се. Отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 64 не, извинете, 66 поправя се ораторката, но 63 вече беше прието. Всъщност, не, трябва да гласуваме по 64. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. След това продължаваме с 66. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване. Начало на гласуването по 67. Изменение 67. Начало на електронното гласуване. Край на гласуването. 26 гласа за, 25 против. С това се приема това изменение. Продължаваме с 69. Кой е за, против? Въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, приема се. Изменение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 въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, приема се. Комисия по заето 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменени 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, да проверим. I close the vote now. Край на електронното гласуване. 38 за, 10 против. Извинете за това. Изменение 8-4 за, против. Въздържали се, приема се. 85 за, против. Въздържали се, отхвърля се. Комисия по заедост изменение 20 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 19 и 86 за, против, въздържение, отхвърля се. Сега гласуваме по целия текст с измененията. Моля електронно гласуване. Започнете гласуване. I close the vote. Край на гласуването. 42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 sixty 69% increase compared to the year 2010. Um, the secondary movements was debated last year. Uh, it was Миналата година ние започнахме работа по е, ситуацията, която е показана на слайда. Имаше някои предизвикателства, свързани с Гърция, с Румъния. Там имаше пет е, пъти повече нелегални преминавания на границата, отколкото преди. В Унгария имаме нарастване с 50%. Това искам да кажа във връзка с ситуацията в този контекст и сега като погледнем цифровите данни от 2010 до 2011 година, виждаме, че през 2011 година очевидно да, цифрите са по-високи, отколкото през предходната година. Ние ще погледнем а, сега тази цифра 141 000 и трябва да сравним а, тази цифра с а, броя на а, нелегалните преминавания на границата над а, 300 и виждате, че има огромна граница между е, тези цифрови данни. Освен това, има още един признак, още един показател. Е, върнатите на границата пътници през 2011 година имаме пик. Е, най-много албанци бяха тези лица и след това Мога да посоча Украина като страна с най-много върнати граждани. След това, ако сравним данните 2007-2011 година, прави впечатление, че броят или по-скоро делът е, на е, сухопътните и морските граници, които са преминати нелегално, е, е равен 50 на 50. При сухопътните граници имаме спад, а при морските граници, естествено, на първо място това се дължи на ситуацията в Италия. Има и други фактори. Броят на фасилити беше с 22% по-нисък. Дължи се предимно на факта, че имаше много голям натиск и че не бяха разследвани толкова случаи, колкото желаяхме. Начало е Алжир, след това Нигерия. На 19 януари споразумението за сътрудничество между Фронтекс и Нигерия беше подписано. Сега за арабската пролет. Това е общата цифра. Това е общата цифра 65 000. Първо тунезици отначало и след това хора, които избягаха или напуснаха Либия заради размириците там. На турската граница горе-долу се случва същото. Сега, сухоземната граница между Гърция и Турция. Положението е много напрегнато. Виждате, че в момента няма голяма разлика спрямо 2010. Там се проведоха две операции по Сейдон и Рабит. Над 90% е успеваемостта, т.е. Е почти няма незаконно пресичане на границите. А над 90% е и цифрата, която показва колко част от преминалите граница са минали през интервюта, през разговор, скрининг, така наречен. 90%. Говорим, че трябва да се подобри сътрудничеството с Турция, да се засили степента на откриване на преминаванията на граница. Също така и е, процесите за връщане на мигранти също е, имат отношение към степента на откриване на законните преминавания. През 2011 година започнахме с плана за оперативна готовност. Ние изготвихме различни сценарии, много проактивно. Подсилихме операциите и по сухоземните, и по морските граници. Подсилихме точките за контакт и капацитета за връщане на незаконни емигранти. Съответното финансиране бе отпуснато и когато се говори за резултати, можем да дадем доста надежна а, картина на това, което се случва в момента. За изпълнение на бюджета ще говоря сега за 2011. Ние получихме допълнително изменение на бюджета и поради това изменение всъщност през 2012 година получаваме 36 милиона, които са останали от 2011. Ето тук иллюстрираме е, изпълнението, независимо от пренасянето на тези 30 и няколко милиона се справихме добре с изпълнението на, площа, на бюджета. 69-та година беше 10-та година и миналата година 66%. Тоест, през септември, в края на септември, получихме допълнителните 30 милиона, така че добре се справихме. И добрата новина е, е как се разходваха средствата, които бяха прехвърлени от бюджета за 2010 в 2011. 81% е там цифрата. Тоест, е, ако трябва да дадем данни за пълното изпълнение на бюджета за 2009 година, цифрата е 82%, а миналата година когато приключихме с всички суми, прехвърлени от предходни години, 93% е изпълнението на бюджета 2010-2011. Смятам, че това е относително добър резултат, макар че по разбираеми причини не успяхме да освоим а, сумите по години, но в края на краищата те бяха освоени и то за съответните цели. 2012 година, нека да коментирам сега. Тук виждате на картата е, анализа на риска, който сме извършили, по тъмния цвят с зоните, където е по на акцента на оперативната ни дейност. Прохода Гиблартар, Канарските острови, там цифрите са малки, е, по-голям акцент слагаме на Централното Средиземноморие, защото там още има много голяма несигурност. Затова и оперативната ни готовност там е по-голяма сухоземната граница между Гърция и Турция и границите с Западните Балкани също, тъй като там има вторично движение. По отношение на летищата, тук ви показвам в по-тъмен цвят страните, които представляват по-големи проблеми от гледна точка на сигурността на границите. Въздушните ни операции се съсредоточават там. Бразилия, например, Нигерия, Алжир, виждате, са отцветени в поте тъмно Пакистан, Индия, Китай, Русия. Това са страните, които са цели на оперативни действия за въздушните граници. През 2012 година са заделени 55 милиона за оперативна дейност и огромна част от средствата, които бяха прехвърлени от 2011, също ще отидат за тази дейност. Надявам се, че виждате как си съвпадат е, отцветените полета на, тази, на този слайд и на предходния. Това са местата, където се извършва оперативната дейност. Ще има няколко морски операции, Канарските острови, Минерва, Гибралтарския проток, Централното Средиземноморие и Енеас между Крит и Италия. Посейдон операцията и по земя, и по море е много важна. Също проекта Атика, където се изгражда капацитет в помощ на Гърция за проблемите с Турция. Също съвместни операции Юпитер и Нептун – Следва да отбележа, че всички операции, които коментирам, не се случват в един определен период от годината, а реално се развиват в цялата, през цялата година в отделни, на отделни етапи на базата на съответния анализ на риска. Ние сме готови да изпълним и даже вече започваме частично да изпълняваме пакета за оперативна готовност и тук искам да благодаря за бюджетния резерв от 9 милиона, който бе отделен за тази цел. Сигурно ще прибегнем до този резерв, ако се окаже, че настоящите операции не са достатъчни и ще се наложи да формулираме нови приоритети в това отношение. Е, в такъв случай единствено ще прибегнем до резерва. Ще има нужда и от допълнителни средства за обучение. Ще коментирам 4 милиона са отделени за дейности по обучение. Това са операциите по море, суша и въздух. Е, отделили сме 10 е, милиона за е, дейности за връщане на незаконни иммигранти. Тук виждате на картата евентуалните дестинации. Отново Виждате съответствието с е, предходните е, слайдове, които ви показах. Една дума за плана за оперативна готовност, да видите каква е структурата му. Е, няма нищо ново всъщност. Има формулирани оперативни дейности, някои от тях ще бъдат разширени, може би подсилени за, по отношение на капацитет или на експерти или на техник. Тоест, отново, част от е, този план е, вече се е, изпълнява като Бирма, подсилването на операцията по Сейдон и така нататък. портфолиото за изграждане на капацитет. Е, Евросур е много важна тема. Комисията е подала предложение, законодателно предложение за регламент. Това е един от приоритетите на нашата агенция. Много неща вече сме направили за разработване на систем... Европейската система за надзор или наблюдение. Ще има и съответно изменен регламент, ще работиме с граничните екипи, ще отчетем и задълженията си по докланване на дейността. В регламента се съдържа моменти, много важни моменти за обучение на е, европейските е, гранични екипи. Също се работи по автоматизирани проверки по границата и съответните технологии. Получаваме и подкрепа и на практика и с експерти, особено с интелигентните системи за проверка. Работиме по е, разработване на технологичните елементи на системата Евросюр. Включително да се включи и е, функцията за включване на предварителна разузнавателна информация. По отношение на обучението, три елемента има там. Първо, образование за кариерата на е, граничните офицери. Има обмян по програмата, обмен по програмата Erasmus и на други нива. Ту, по тази, в тази област работим много за хармонизиране и стандартизиране на обучението на граничните екипи. Също последващо обучение и специализиране се провежда, разработваме обучителни пакети – Работим с стратегическите си партньори, Агенцията за фундаментални права и така нататък. Операцията Рабит, това са гранични екипи, които се обучават. Също се работи по въпроса за борба с трафика с хора. Имаме разработени материали, по които се провежда обучението. Те са разработени или от нас, или от нашите лица, които се занимават с обучение. Разработва се европейска е, програма за обучение ЕТС. Тя до момента действаше за обучение на, полицей, на полицията, но сега вече искаме да разработим подобна програма и в нашата област. Бюджетът тази година Говорих за резерва от 10 милиона и съответ... 9 милиона, извинете, и съответните условия. Uh, Основният бюджет вече трета година всъщност се намалява. Не е смайващо намалението, но все пак тенденцията е такава. Миналата година по изключение получихме, както ви казах, почти 32 милиона прехвърлени. Тази година сумата е 36, предходната беше 32. Тоест, средствата са достатъчни, те не са проблем. Има достатъчно резерва в бюджета, за да бъдем готови да посрещаме евентуални предизвикателства. И действително имаме финансов е, буфер. Оперативният бюджет на Frontex всъщност отива в страните, кои, където се извършват съответните операции. А, смятаме, че ще се опитаме да а, е, намалим тази тенденция, т.е. да се е, отпускат средствата на агенциите на страните членки. По-скоро те трябва да използват средства от националните бюджети, а ние да осигуряваме техника и експерти. Новият регламент съдържа много нови задачи. Ще ги коментирам но не в подробности. Просто обръщам внимание, че тази година в първото полугодие по решение на бюджетният орган, ние трябва да изменим бюджета. В момента става дума за допълнителен, е, допълнителни ресурси от персонал. като броя на новоназначените ще бъде много малко, може би 10 до 15 души. Сега измененият регламент за Frontex. Две категории об, така, формулирахме в това отношение. Първата категория са задължителни задачи и втората с евентуални. По първата е, категория става дума за създаване на консултативен форум за основни права за работа с е, граничните екипи. Е, процедурата за консултативния форум е такава, че веднага след края на лятото ще бъде проведен първия форум. В момента обсъждаме състава, броя на участниците и проблема е как да изберем представители на общността, която се занимава с спазване на основните права, НПО и други активисти. Предвижда се да се назначи е, офицер, отговорно лице за спазване на човешките права. В е, бюджета 2012 не се предвижда пост, е, формулиран по този начин. И когато направим изменения на бюджета, това е един от моментите, който трябва да отчетем. Ние, разбира се, се отчитаме пред е, парламента за техниката, за експертите, за обучението, а също така много интересна задача е формулирането на критерии за минимално необходимата техника за съвместни гранични операции. Именно с това се занимаваме в момента. 2013 година ще провеждаме анализ на риска, включително оценка на капацитета на страните членки. Това ще се случи следващата година. Тази година изготвяме критериите, условията за оценка за изпълнението на страните членки, също при добиване на техника е, е, за 2013 година. Там ще започнем първите стъпки, за да мислим какви процедури ще се формулират и какво ще е необходимо. Обработка на личните данни, това е един от основните моменти на изменения регламент. Работим е, много усилено по това да създадем една основна инфраструктура за, опазване на тези данни и за условията им за обмен. Предвиждаме 2013 година това да бъде приключено. Също е, работа с командировани офицери от другите страни членки. Много интересен момент е, са мисиите за техническо подпомагане в трети страни. В момента изменения регламент дава такава възможност и затова трябва сега да формулираме условията, е, какъв ще бъде състава на тези мисии и как те ще се включат в е, по-общия е, контекст на дейностите на Европейския съюз. Също набираме и офицери за връзка с трети страни. Всичко това означава, че ние никога не забравяме да, да кажа това. Не, не забравяме за бюджетната ситуация. Знаем, имаме изменения регламент. Наясно сме, че трябва да преразгледаме стратегията на агенцията и го правим в момента. Отляво сме изложили нашите ценности, доверие, професионализъм А новата стратегия има за цел да добавим и допълнителни предимства в това отношение. Примерно да се сложи акцент на капацитета на страните членки. Те са тези, които трябва да опазват границите и затова трябва да имат изграден капацитет. Шест ключови цели сме формулирали в новата стратегия. Една е разри... развитие на капацитета на страните членки, второ яснота и добра информираност за положението, подкрепа за реакциите, за реагирането, реагиране в спешни случаи, като например граничната операция Рабит, организационни въпроси и кадрови въпроси. Това, това е моята презентация за нашата работна програма и сега с удоволствие ще чуя вашите коментари. Благодаря много. Беше наистина много интересно изложение. И сега, колеги, дискусията е, първа, е открита. Господин Босотил. Me... Благодаря, госпожо председател. Искам първо да благодаря на господин Лайтинен за това интересно изложение. И още един път искам да му поднеса своите поздравления за новата година, която ще бъде важна за Фронтекс, не само защото получи бюджетните средства, от които се нуждаеше, а и защото новият регламент ще трябва да първа да се прилага. Надяваме се, че тези евентуалности, за които говорихте, ще се превърнат в задължителности още тази година. Ние и тази година много зорко ще следим работата на агенцията и при необходимост ще упражняваме критика. Нека да кажа две-три думи за бюджета. Както знаете, Европейският парламент винаги се е застъпвал за интересите на агенцията, особено по отношение на нейния бюджет. Ако си спомням правилно, първоначалният бюджет беше около 20 милиона, докато сега е малко над 100 милиона. Значи може да се каже, че разполагате с необходимите финансови средства. Вчера, господин Лайтинен, говорихме в тази комисия за нашето установище за освобождаване от бюджетна отговорност за 2010 година, включително и на вашата агенция. Сега аз за втора година се занимавам с тези въпроси, така че за втори път констатираме, че има прекалено висок размер на прехвърлените средства. А, вероятно ще бъде така и през 2011, когато говорим за освобождаването от отговорност. Едва ли тази ситуация ще предизвика доволството на парламента и той ще бъде готов да освободи агенцията от отговорност, ако има такива огромни прехвърляния на средства от година за година. Тъй, че ви моля най-настоятелно да оправите нещата. Знам, че сте в особена ситуация, имате оперативни задължения като агенция и че не винаги можете да предвидите е, събитията, на които трябва да се реагира. В крачка при това. Но все пак трябваше да ви го кажа. Бюджет Транспортната ситуация за нас ще бъде много важна и не бива да се стига до такива огромни размери на прехвърлените средства. Това беше едното. Следващото нещо. прекусяванията на гръцко-турската сухопътна граница, влизането през нея в Европейския съюз. За моята политическа група това е много важна тема, въпреки че Рабиц беше много важна, ролята на Рабиц беше много важна. До година ще има и екипи на по линия на Посейдон. Но какво се установи? Броят на влизащите отначало намаля, след това се увеличи и доколкото знам, сега е надвишил броя на влизанията, отколкото преди влизането в действие на Ребиц. Ще ни обясните ли какво планирате да направите в това отношение? защото изглежда, че хората са мислели отначало, че границата е затворена, понеже там има поделение на Фронтекс, след което са установили, че все пак границата е отворена, въпреки присъствието на Фронтекс. За това искам да ви попитам по-подробно за тази ситуация. От името на колегата Папа Николао, който трябваше да отиде вече на летището, ви задавам същия този въпрос. И няколко допълнителни въпроса за прилагането на новия регламент. Съществува консултативния форум. Вие казахте, че имате известни проблеми да констатирате кои точно, да идентифицирате организациите, които трябва да са представени там. Какви са тези трудности? защото такива консултативни форуми са сформирани вече и от други агенции, например ЕАСО. Агенция, която съществува отскоро, вече проведе първото заседание на своя консултативен форум. При това е такава млада агенция. А, има организации, защитаващи човешките права, които също трябва да участват заедно с международните организации. За правата на човека. Доколкото разбирам от това, което казвате, още нямате конкретни планове, защото не е залегнал този пост в плана за действие. Какво ви спира да го включите за да имате служител по опазване на човешките права в агенцията. Нуждаете се от него колкото може по-скоро. Нашата комисия много държи на това и бихме били много успокоени, ако такъв служител час по-скоро заеме своя пост. Що се отнася до сътрудничеството с трети страни, говорихте за споразумението, сключено миналата седмица с Нигерия. Но ако мога да ви е, помоля да дадете малко повече информация за други страни. Направили ли сте нещо е, с, с Тунис или Египет, естествено и с Либия? Сега там има някакво правителство, макар че положението е доста е, неясно. Сътрудничеството с трети страни е много важно. Операциите за връщане на незаконни иммигранти, може ли да ни дадете някакви данни? Ако си спомням правилно, когато четох вашия план, очаквахте да проведете около 30 такива операции, поне е, сте планирали в бюджета си 30 такива. Може ли да ни дадете малко повече данни? Как точно ще го направите? Вие в край на крещата в момента, така да се каже, имате правото на инициатива. И агенцията през 2012 следва да бъде водеща в усилията на връщ... за връщане обратно в страните по происход на хора, които пребивават незаконно. И накрая европейските екипи, е, гранични екипи. Агенцията прави ли нещо по планиране на тази дейност? Какво точно се предвижда? Просто да се а, е, сформират екипи от хора, които вече са набрани? Ще правите ли нещо, за да подсилите а, е, този контингент от е, хора. Как ще подсилите въобще тези гранични, европейски гранични екипи? Сигурно е, съм оставил някои неща без да задам въпроси. Въпросите ми и без това бяха много. Се надявам, че ще можете да им отговорите. Да, действително, много бяха въпросите. Председателката. Има още три заявки за е, изказване. Нека да ги чуем и тях и след това ще ви дам думата да отговорите. Госпожа Ромарова. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин директор. Благодаря ви за това, че представихте тази интересна информация. Би било добре, ако получим а, това досе и в писмена форма. Е, decía que le agradecemos mucho su información, pero... Както казах, благодаря за информацията, която предоставихте и би било добре, ако представите документацията и цифровите данни в е, писмена форма. Миналия път е, вие представихте нещо като доклад, очевидно сега а, нямате нещо такова, би било по-добре да представите такъв доклад, за да разполагаме с а, тази пряка информация. Искам сега да се спра на казаното от господин Буситил. Стана дума за а, план а, за, във връзка с поразумението с Нигерия. Аз не знам дали вашата агенция е в състояние сама да избира с коя страна да изготвя такъв план. Вие сте решили да направите това с Нигерия, а какво пречи да се направи същото с Сомалия? Защото от тази страна идват много кандидати за обежище. След това си мисля за Афганистан и за други страни, може би Тунис или Либия могат да се включат сред тях. Как изглежда този план – точно какво съдържа. Бихте ли могли да ни кажете какви компетенции има агенцията в този случай, за да може като самостоятелна агенция да извършва такова сътрудничество с други страни. Как точно би трябвало да изглежда това сътрудничество? Искам да получа малко повече информация в тази връзка. След това един въпрос във връзка с цифровите данни, които представихте за нелегалната миграция и в тази връзка какъв успех сте постигнали при спирането на тези лица на границата. Смятам, че имате доста голям успех. 20 000 мигранти всъщност са успяли да влязат. Това е малък процент. Този брой на мигрантите, който вие посочихте, мигрантите, които са успели да пробият системата на Фронтекс, смятате Бихте ли казали колко от тях са влезли по сухопътна граница, по морска граница или през летище? на територията на Европейския съюз. Посочихте още една цифра 234 кандидати за обежище. Как сте получили тази цифра вчера? Ние зададохме въпрос на бюрото в Малта и директора каза, че няма възможност да получи от държавите членки точните цифри на лицата, които са кандидати за обежище. И е, не знам дали е, вие сте получили тези цифри, тези цифрови данни от е, неправителствени организации или изготвяте собствени статистики. В тази връзка аз искам да ви попитам също къде в момента а, е, пребивават тези кандидати за обежище. 234 000 кандидати за обежище. Те трябва във всички случаи да пребивават някъде. Те в момента в а, е, лагерите за а, е, бежанци ли са Бихте ли могли да ни посочите и друга информация? Получили ли са статут на беженец или не? Какъв процент от тях все още са по границите и чакат решение по по-нататъчната им съдба и ако да, в какви центрове, в какви лагери пребивават тези лица и къде всъщност се оказва най-голям натиск от страна на кандидатите за обежище. В смисъл, къде се намират е, най-много от тях. Още един въпрос. Е, какво точно правите, когато има патрул по морската граница или по сухопътната граница? Как е, се прави как те правят разлика между кандидат за убежище и е, нелегален мигрант. Госпожа Скела. Thank you very much. Thank you as well for your presentation. Благодаря, благодаря и за казаното от вас. Мога да се присъединя към много от зададените въпроси, например на господин Буситил за консултативния форум, за органа по правата на човека. Аз мисля, че мога да е, се съглася с вас, когато е, извършвате дейности в тази насока. Смятам обаче, че е добре да поясните какви трудности има още в тази сфера, а за средствата, които не се предоставят на органа по правата на човека, тази комисия установи във връзка с бюджета експлицитно, че за вас са заделени допълнително 80 милиона за изпълнение на регламента и в тази връзка е, за органа по правата на човека. Може би бихте могли да обясните. В друг регламент е, е посочено, че Фронтекс трябва да се изтегли от всички операции, при които става дума за тежки и постоянни нарушения на правата на човека. В случая с Гърция има безспорно такива нарушения на правата на човека, които се извършват при задържане на мигранти и държането им в неприемливи условия. Ние знаем много добре това и доколкото знам, вие не сте се изтеглили още от тази операция. Е, е, мислите ли да направите това? Смятате ли, че можете да се откажете от тази операция? Въобще какво е вашето решение? След това по средствата прехвърлени от бюджета, аз не съм е, съвсем а, съгласна с а, това. Може да се правят такива неща, но не трябва да се превръщат в правило. Казахте също 36 милиона или 31 милиона приблизително ще се прехвърлят като сума в следващата бюджетна година е, и е, горе-долу същата сума беше е, сумата, която ви беше предоставена допълнително първо 80, след това 30. Бихте ли казали, че тези допълнителни средства са поступили при вас много късно или вие не сте положили усилия да изискате тези средства? Как изглежда ситуацията с тези средства? Защо те не са използвани? Защото при бюджетното освояване на средствата явно се е получило забавяне. След това вие показахте кои са критичните региони, от които идват много граждани на трети страни Китай, Индия, Нигерия и други. Мисля, че споменахте и САЩ. Бихте ли обяснили защо? След това говорихте за резерв от 9 милиона. Какво възнамерявате да правите с тези средства, за какво ги задържате? И още един въпрос – Европейският орган за защита на личните данни препоръча на Фронтекс някои неща във връзка с данните при операции по връщане на лица – Доколкото знам, преди няколко седмици това, тази препоръка още не беше изпълнена на органа за защита на личните данни. Бихте ли ни казали дали препоръката вече е изпълнена, ако не защо? След това още един въпрос към комисията, защото комисията получи нови правомощия. Мисля, че в залата има представител на комисията. В новия регламент е, по темата мониторинг се посочва, че комисията трябва да изгради система за мониторинг е, при е, операции по връщане на лица. Бихте ли могли да ни кажете нещо в тази връзка и ще получим ли доклад по тази тема? Благодаря, госпожо Скелър господин Корчета. Прима ке... Преди края на режима на Кадафи, Фронтекс имаше намерение – да сключва споразумение с Либия, ако си спомняте, за да се намали броя на иммигрантите, което беше важно не само за Италия и за цяла Европа. Сега, след турбуленциите на тамошната политика и след изчезването на диктатора, ги няма всъщност основните действащи лица. Знаете е, романа Гепарда, където се казва, трябва да разбереш всичко, за да знаеш, че нищо не си разбрал. А, Та, за какво е въпросът ми? Фронтекс искаше да има споразумение с Либия. Сега има споразумение с революционна Либия, доколкото разбирам. Но същото споразумение щеше да се сключи и с Кадафи, нали така? Това е доста интересно. Щеше да е много странно, ако след твърденията че и през ерата на Кадафи е имало нарушаване на човешките права на иммигранти, изнасилвани жени и така нататък. жени, които са били изпращани буквално в пустинята, където да загиват. Era un immenso cimitero. И все пак аз съм бил кмет, кмет на един град, който е на брега. Пред очите ми просто се издавиха хора, които се опитваха да се доближат с кораб. С млади хора бяха И още нещо имаше. Каква беше европейската политика тогава? Тези е, хора, съгласно италианското законодателство, се третираха като нелегални иммигранти. Освен това, се виждаше с просто око колко много кораби отказват да помагат на тези хора, които се давят, които из... попадат в корабокрушение. И това е една от причините много от тях да загинат. Казвам всичко това, защото Фронтекс между всичките си задачи има и една хуманитарна мисия. Би било достойно за Европа, би поставило Европа в по-добра светлина, ако апелираме на нетолерантните сили в, е, към нетолерантните сили в държавите членки. Защото преди да експулсираме някого, трябва първо добре да проучим дали той наистина няма причина основателна, за да иска убежище. Та въпросът ми към вас е каква ще е политическата линия на Фронтекс тук. Благодаря. Сега давам обратно думата на господин директор да се опита да отговори на въпросите. Благодаря. Надявам се, че ще отговоря. Няма само да се опитам. Действително, много въпроси бяха и е, надали съм дал всички подробности в моята е, презентация. Първо, с сумите, които се прехвърлят в бюджета. Естеството на дейността на Frontex е такова, че винаги ще има суми, които ще трябва да се прехвърлят и то много значителни суми. Защо? Ние постигнахме успех в това отношение, но нека да ви обясня. Операциите се извършват на базата на анализ на риска. Те започват доста късно някои от тях е, в, в е, рамките на годината. И получаваме фактурите едва след като приключи оперативната фаза. И обработването на тази документация става в следващата година често. По-важно е да се гледа общото изпълнение на бюджета. Разбира се, основен приоритет е да се освояват своевременно средствата. Абсолютно това ни е целта да ги освояваме в рамките на бюджетната година. Но когато погледнем изпълнението на бюджета в рамките на две години, тогава вече става ясно. Това са по-важните цифри. Затова ви показах цифрите от 2010 -та. Там имаше много висок процент на прехвърляне на суми, но в края на кращата бюджетното изпълнение бе 93%, т.е. резултатът е много добър а, изпълнявахме а, из, съответните задачи и освоявахме сумите именно по целите, по които бяха предвидени. Това, че не се случва в първата бюджетна година, не е проблем. Те се освояват следващата. Тази година прехвърлените да са около 30 милиона. Когато се започне една операция, тя не може да започне преди да постъпат съответните средства в бюджета на Frontex. А тези 30 и няколко милиона дойдоха в нашия бюджет едва през октомври. И за това ние не можем да направим никакви ангажименти с тези средства. И в такъв смисъл, когато и Frontex няма бюджет, страните членки също не могат да отделят съответни средства за тези операционни програми едва когато дойдат средствата в бюджета на Frontex, той прави съответните ангажименти и едва тогава страните започват да правят своите ангажименти. Така че, освен това и процедурата на изменение на бюджета отнема време, знаете какви са срокват. И сега имаме за 2012 година и нататъка този бюджетен резерв – тогава ще е много по-лесно да е, използваме сумите, ако се налага. Та не е въпрос дали е, упражняваме добро финансово управление, по-скоро това проистича от естеството на операциите. Въпросът за е, сухоземната граница между Гърция и Турция. Е, дадох ви две е, цифри над 90%. Процент на откриване и процент на разпитване или скрининг на преминалите. Каква е целта? Е, целта първо е, разбира се, да предотвратяваме незаконно преминаване на границите. Сега, как се прави това? Това е вече много важен въпрос. Ако незаконно ни емигранти минават границата и биват открити, и задържани, следва процес на, а, така да се каже, обработка. Т.е. те или биват прехвърлени към а, властите, които се занимават с а, убежище, или тръгват по процедурата за връщане. И сега тези две процедури не става дума за капацитет на граничния контрол. Въпросът е как действа цялата система. На моята графика имаше едни флуктуации, които са свързани повече с сезонни преминавания. Примерно реката, температурата на времето абсолютно съвпада нашата графика с тези фактори. Та, ако трябва да търсиме подобряване на положението, въпросът е да се повиши капацитета за откриване на незаконните преминавания. Не само за подсилване на хуманитарния аспект на нашата дейност – ако имаме капацитет, ще може много по-бързо и е, пространно да е, обработваме случаите както за политическо убежище, така и за връщане. Много от емигрантите, които трябва да минат по процедура за връщане, просто биват освобождавани, защото нямаме капацитет къде да ги държим. Пак казвам, не е, капаци... не е проблем в капацитета на е, граничния контрол. Над 90% е откриваемостта, но след това е въпросът какво се случва. Pessimistic way. The, the procedure is going very, very well. And what I said about the problem, it's more of the... Проблема е по-скоро положителен за управлението на границите. Пет пъти годишно се срещаме, имаме ясен план и може би когато ви казах, че за форума не сме определили представителите на неправителствените организации, може би дадох малко по- черна картина на нещата, отколкото са. Ние сме предвидели съвсем точно кога ще решим този въпрос. Е, работим в тясно сътрудничество с е, Организацията за, за човешки права. Служителя за, основни, за защита на основните права. Не можем да назначим такова лице, ако няма предвиден пост в е, структурата на агенцията, ако няма съответния бюджет. Тоест, преди да се измени бюджета и да се формулира такъв е, пост, ние не можем да дори да направим е, обява за набиране на кандидати. Тоест, за да имаме подобно лице назначено да работи в агенцията, първо трябва да се направи промяна на бюджета в е, тази му част, която е свързана с структурата на агенцията. Но във всички случаи ние сме направили всички подготвителни работи, профила на, на поста, критериите и така нататък. Операциите за връщане на мигранти 30, 35 до 45 на година. Не мога да ви кажа точната цифра, защото просто такова е естеството на операциите. Най-важното в края на краищата е да имаме споразумение с страните за обратно приемане на хората, които връщаме. А Frontex няма капацитета да работи по дипломатически канали по тази тема. Страните членки са тези, които имат съответния капацитет. Те е, също така по дипломатически канали, някои от тях имат по-добри връзки с едни страни, други с други и така нататък. Та ние можем само да се възползваме от това, но е, всъщност трябва, можем само да прехвърляме хората към съответните държави. Изключително важно е да се е, подготви операцията за връщане по такъв начин, че страната, в която ги връщаме, да ги приеме и да има съответните условия за това. За трети страни, Тунис и Либия, ме питахте, осъществихме контакти с двете страни в по-широка европейска рамка. Ние не можем да се обърнем към тези страни само като агенцията Frontex е, и няма да имаме и реакция от тяхна страна. По-скоро минаваме през европейските мисии. В Тунис два пъти ходихме веднъж в... В Тунис има две мисии, в Ливия една е, и работим през тях. В, от Турция няма кой знае колко добри новини. За сега топката е в тяхното поле. В момента се провеждат вътрешни консултации в Турция по един вариант на проекто документ за взаимно споразумение, но въпросът е свързан с и с а, други, примерно за обратното а, приемане на а, хора, които се връщат от Европейския съюз кюрди в Турция. Една от основните ни цели е, по отношение на е, граничните патрули, е, европейските патрули, е е да подсилиме контингента. Ние е, се възползваме от офицери извън този контингент, а ни се иска предимно да използваме специалисти от е, конкретно е, обозначения контингент за европейските гранични екипи. Тоест е, да можем е, пределно, максимално да използваме тези специалисти. Другия въпрос е да определим броя на тези хора – в момента около 1000 специалисти имаме в този контингент и искаме да, и, да ревизираме, да уточним профила на подобни експерти. Това е, е целта ни за момента. Госпожа е, Ромеро Лопес, тя зададе въпрос за Нигерия. И за това как е, определяме с кои страни да преговаряме. Процедурата е да имаме първо основания за това. Е, а основанията са анализите на риска. В Нигерия е ясно, тя е четвърта по броя на нелегалните иммигранти и освен това е много активна в трафика на хора, така че имаме основания. Втория критерий е, че нашите действия трябва да са в съзвучие с външната политика на Европейския съюз и ние винаги правиме и тази проверка. Трето, трябва да имаме и желание, изявено от тези трети страни, да работят с нас. И това е най-щекотливия момент, поне в миналото беше така. Ние сме готови да се сътрудничим, но ако страната каже не ни интересува, в Сомалия до този момент положението не ни позволява да се обърнем към властите по тази тема. Работните споразумения до голяма степен са еднакви. В момента имаме около 15 такива споразумения. Нигерия беше 15-то. Обменя се опит, информация, но не лични данни Сътрудничество за обучение има и известно сътрудничество за съвместни операции. Примерно размяна на наблюдатели или синхронизирани общи съвместни операции с някои трети страни. В Нигерия слагаме специален акцент а, за подкрепа на операциите за връщане на иммигранти. много често или почти винаги във всяка операция, координирана от Франтекс за връщане на емигранти, една от целевите страни Нигерия, затова искаме да работим с тях. Въпроса за обежището отново се базираме на анализ на риска на нашата агенция. Получаваме информация за броя на търсещите усили... Е, убежище от е, нашите организации и партньори в страните членки. Надяваме се в е, бъдеще да имаме по-надежни данни, но в края на кращата ние имаме своего рода референтни цифри, за да видим на къде се движат тенденциите. Ние не, не сме основен елемент от процедурата за обежище. Въпросът е когато съответните хора е, на границата е, се занимават с е, незаконно преминалите граница, те просто трябва да решат дали този случай да го пратят по процедура за обежище или за връщане. Въпроса за служителя за основните права. Отново надявам се, че вече дадох отговор. Свършили сме си работата, просто трябва да имаме съответното поправка в бюджета. Критериите за връщане в новия регламент се формулират. Има изброени три термина. По въпросите за общите операции също са формулирани критериите вече. Зададохте въпрос за щатите. 80% за отказите за влизане а, се дават от Обединеното кралство и става дума за граждани на САЩ, като а, обикновено характерна а, обедняващата ги черта е студенти, които не са си е, изпълнили съответните изисквания, т.е. не са си подали а, документацията в вида, в който се иска и в момента, в който има несъответствие, те получават отказ. Така че това е причината да има толкова много откази за виза на а, граждани на щатите. Либия, господин Крочета спомена, в момента разговаряме за програми за изграждане на капацитет. След това, когато се развие достатъчно положението до момент, в който да можем да създаваме сътрудничество, ще започнем да работим в тази посока. Знаете, че службата за външна дейност и комисията работят за планове за изграждане на капацитет и ние сме част от този процес. А, по отношение на операциите за а, спас... търсене и спасяване на емигранти, ние правим всичко възможно, за да спасяваме а, живота на хората, когато те се намират а, в открито море. Това е абсолютен наш приоритет, но ние не сме водещи в тази операция. И е, проблема е, че Националните центрове водат тези операции и не винаги един и същи център е водещ в операция, когато тя е съвместна на Frontex и на националните власти. Защото когато има сигнал за бедстващи хора по море, той се изпраща в националния център и те започват да движат случая. Тоест, в някои случаи, така, водещата, тоест, водещата роля се поема от страните членки и е, до Frontex не е директно, не винаги стига информация, а пък в никакъв случай Frontex не, се, не е ангажиран директно в е, командването на подобни е, операции. Надявам се, че с това отговорих на по-голямата част от въпросите ви. EDPS. Ah, the... Въпроса за личните данни. Аз лично не съм се интересувал в подробности от е, решението на Европейския орган за защита на личните данни, но ние във всички случаи работиме в тясно сътрудничество с Европейския надзорник и с другите агенции. Когато имам повече информация по този конкретен случай, ще, ви, ще мога да ви дам и повече подробности. И още един въпрос, на който не отговорих, бе въпрос на господин Босотил – за критериите, за това кое е задължително и кое е евентуално в регламента. Трябва да има приоритети. Просто не можем да свършим всичко наведнъж. Трябва да започнем с всичко това, което сме формулирали като задължително и е, евентуалните задачи също си остават от приоритетите. Но новите елементи в регламента на Frontex не означава, че ние ги чакахме тях, за да започнем да работим. Тоест, ние си е, работихме по съществуващите задачи, защото си имаме и много годишен план, включително и примерно за придобиване на оборудване. Не може всичко да се придобие в една година. Тези неща се разточват във времето. Благодаря. Благодаря. Позволете ми един кратък въпрос. Благодаря, че ми давате още веднъж възможност да задам въпрос. Мисля, че поставих въпрос, който е интересен, а вие не ми дадохте отговор. Ставаше дума за процентния дял на лицата, които не са заловени на границата. Аз попитах как те са постигнали, как са е, проникнали на територията на Европейския съюз е, по море, по суша или е, чрез летище, по въздуха. И последен въпрос. Нигерия е четвъртата страна, от която идват най-много незаконни емигранти в Европа. Кои са останалите страни? Thank you very much. Uh, Ще отговорите ли на въпроса? Да, благодаря. Извинете, че е, не отговорих на този въпрос. Това са данни за 2011 година, което означава, че това са случаите на незаконно преминаване на границата 4 41 хиляди върнати лица или 141 хиляди. Аз не знам а, каква е всъщност точната цифра и това е голямото предизвикателство. Сега а, тези, които проникват по море или по суша, някъде 50 на 50 е съотношението. Преди доминираше проникването по суша, обаче след арабската пролет има все повече случаи на проникване, на влизане по море. лица с какво гражданство идват. Виждате броя на тези, които идват следствие на арабската пролет, както бях вече споменати, на турско-гръцката граница. Това са около 61 000 души. На практика същата цифра, както от Средиземноморието. Въпросът е какво се прави с тези лица. Въпросът наистина е важен. След като те бъдат заловени, обикновено ги задържат, след което се извършва скрининг в срока на задържане и след това вече компетентните органи обработват случаите кандидати за обежище, подготовка за връщане на тези лица и когато тези лица а, трябва да бъдат върнати, а, това не означава, че това става автоматично, защото трябва да се извършат много формалности. Затова на голямата част от тези, които а, нямат право на престой, се връщат доброволно. Има съвместни операции по връщане, но това е само върха на айсберга. Това е много малка част от всички операции по връщане на лица. Благодаря, господин Лайтинен. Благодаря за предоставените отговори. Сега давам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Комисията как да кажа, а, иска, много иска да изпълни новите си задължения, които даде новото законодателство и това е една от причините по, за това, че ние от наша страна сме увеличили броя на екипа си, който работи в тази област, за да можем по-добре да наблюдаваме какво става с Фронтекс. Тъй като регламента влезе в сила през декември 2011, ние все още сме на стартовата черта, тъй че комисията все още не е натрупала достатъчно данни за, така, за мониторинг, близък е, мониторинг, но ще го прави и се предвиждат тесни контакти с парламента в тази област. Председателката, благодаря на всички, на колегите, благодаря най-вече на господин Лайтинен за неговите отговори. Желая му всичко най-добро през тази година. Закривам нашето заседание. Следващото ще бъде на 9 февруари. До тогава ви желая всичко най-хубаво.